Well, ladies and gentlemen, let's start. Така, колеги, нека да започнем. Вие познавате дневния ред. А, мисля, че няма възражения. Дали да смятаме, че дневният ред е прият? Както знаете, днес беше Днеска се състоя съвета по външни работи и говориха колегите за референдума в Крим. Имаме заключенията на съвета. Основната Основният тенор на тези заключения е, че ако няма други резултати, съветът реши да въведе допълнителни мерки, включително ограничения за пътуване, ограничения за визи, които за хора и лица, които нарушават териториалната цялост на Украина. тези три страници ще ви бъдат раздадени, така че няма нужда да четем всичко. В подробности, може би утре, като се запознаете с текста, може да обсъдим неговото съдържание. Протоколите от 20-21 е, януари. Има ли възражения за тях? Няма. Добре. В такъв случай продължаваме с публичното изслушване относно отговора на Европейския съюз на външната и търговска политика на Русия спрямо страните от източното партньорство. Аз приветствам нашият колега господин Валенса, който представлява Комисията за вътре, външна търговия. Той ще участва в дискусията. Освен това ще говорим за предисторията на ситуацията в Крим, а именно мерките предприяти от Русия относно страните от източното партньорство в областта на търговската политика и външната политика. Ние имаме нашата позиция, но все пак трябва да я актуализираме в настоящия контекст. Имам предвид, разбира се, вчерашния референдум в Крим. Ще имаме четирима експерти. Доктор Войчок от Центъра за източни и руски, руски изследвания в Бърмингам. Освен това имаме и господин Вигант, директор от външната служба, директор Палош от Генерална дирекция търговия и представител на университета в Кент. Първият оратор. Благодаря. Аз много се радвам, че мога да участвам в днешното изслушване, защото наистина времето е назряло да имаме такова изслушване в парламента. В 2008 година започна източното партньорство и европейците знаеха, че това източно партньорство е двигателя за промена ни в 6 източни страни. Но това партньорство бе разглеждане от Русия като заплаха, като конкуренция на нейните проекти, като например Евроазиатския митнически съюз. Русия няма не иска и да бъде част от това партньорство и нещо повече. Той не иска, Русия не иска да остави Беларус и другите си партньори да са част от това партньорство. Източното партньорство набираше, набираше сила, но какво видяхме през последните месеци? Е, видяхме интензификация на мерки от руска страна, да убеди страните от източното партньорство да изоставят това партньорство и споразуменията за асоцииране в полза на проруска политика, включително присъединяване към Евроазийския митнически съюз. Това Започнаха определени ограничения срещу Украина и Молдова в областта на търговията. Имаше политически натиск върху Армения и Грузия и имаше финансов натиск върху Украина. Тези сплашвания се засилиха след промените в украинското правителство и виждаме, че е, ситуацията се развива и на Крим. Е, това има влияние върху е, дипломатическите международни отношения и отношенията между Европейския съюз и Русия. Всички очакваха, че Русия няма да остави Вилнюскията среща на върха да бъде успех, няма да допусне е, мирно развитие в пост е, Якуновската Украина. Всички знаем, за какво става дума? Е, енергични, е, енергийните цени на натиск върху съседните страни, е, създаване на напрежение по отношение на сигурността. Това са мерките на Русия. Руската политика беше до момента успешна, но това задава доста въпроси, с които ние трябва да се справим днес. А именно, защо тези страни са толкова податливи на руското влияние и натиск? Защо толкова бързо се изпариха ангажиментите към източното пар... партньорство? Това означава, че в финансови и аспекти и аспекти на сигурността има дефицити, които предлагаме ние вероятно. Как може Европейския съюз да даде отговор на руската политика по отношение на трети страни. Има определени инструменти, които да подпомогнат развитието на страните от източното партньорство и които могат да се използват повече, които могат да се подобрят. Трябва да помислим върху това. В е, официалното комюнике на Европейския съюз по повод на страните от източното партньорство се правят заключение от събитията на последните месеци. Имаме много неща, които може да подобрим в нашата политика. И най-накрая, в контекста на интервенцията на Русия в Крим, въпросът се задава дали Европейския съюз реагира адекватно. Е, ние предлагаме мерки за подкрепа на Украина, е, за подкрепа за економическото и финансовото възстановяване на Украина, но дали това е достатъчно е, по отношение на сигурността? Сега Европейския съюз казва, че ще приложи санкции, но Крим вероятно няма да се върне е, към украинска автономия. Това са някои от въпросите, на които трябва да потърсим отговор днес. Защо, мисля, че това изслушване с различни експерти може да ни вдъхнови за различни инициативи в бъдеще, така щото да не се получава по-голямо, да не се увеличава напрежението в бъдеще. Председателят. Благодаря. А сега давам думата на нашите оратори. Започваме с доктор Войчук. Ще помоля оратора да дойде на подиума, защото имаме PowerPoint презентация и ще помоля колегата да се ограничи в 10 минути, за да може да имаме дискусия в последствие. Um, Благодаря много за поканата. Темата е изключително актуална. Ще говоря за Русия и с начина по който чрез економически средства Русия влияе на страните от източното партньорство и може да им отмъщава и да ги наказва понякога заради техния европейски избор. Радвам се, че мога да говоря по тази тема. Аз съм политолог и а, трябва да се подчертая, че тук става дума не само за економическо въздействие и за политическо въздействие. Поради начина по който работи върховенството на закона в Русия и поради общото поведение на Русия е трудно да се предвидят цялостните економически последици на това поведение, но мисля, че вече е очевидно, че Русия започва да наказва нашите партньори економически. Различните ни партньори обаче имат различни типове уязвимост. Ще говоря за Грузия, Украина и Молдова. Първо, контекста. Контекстът е много важен. До 2010 година в постсъветското пространство наблюдавахме гъвкъв е, режим е, на економическите отношения. Е, имаше множество различни економически споразумения и някои колеги наричаха всичко това а, спагети, а, е, множество разнообразни оплетени отношения а, е, в постсъветското пространство и същевременно с доста слабо правоприлагане на разпоредбите в тези споразумения. А, така че търговските отношения бяха доста гъвкави. Това е контекстът. След това се сформира Евроазийския митнически съюз и в последствие единно економическо пространство. И през 2015 година се очаква е, сформирането на Евроазиатския економически съюз, нещо, което е, води до повторна реинтеграция на постсъветското пространство. И във връзка с казаното от господин Валенса току-що, да, важно е да се види по какъв начин Русия реагира на европейския проект за източното партньорство и по какъв начин разработва свой контрапроект. Първо, защо интеграцията на това пространство е, е важен въпрос? Ами защото това е важ... Е, голям, е, амбициозен проект, който обаче се характеризира от много е, голяма асиметрия, е, защото е очевидно, че и економически и политически Русия е доста по-силна от Украина, Беларус или Грузия. Е, освен това и при гласуването по отношение, да кажем, на митническите тарифи, включително и тези за а, страни като украината трябва да бъдат решени от евроазиатския режим във връзка с митническия съюз там. До, какъв, до каква степен Русия би следвала препоръките на своите партньори в това общо митническо пространство е спорен въпрос, но времено те все пак теоретически имат възможност да се е, намесват. Има множество въпроси, които са въпроси на маневриране. И е, за това е важно да се наблюдава не само позицията на Русия, но и на Казахстан и Беларус спрямо източното партньорство. Друг важен въпрос за международните изследователи е способна ли е Русия да работи в многостранни международни отношения. Като цяло, Русия се опитва да бъде добър партньор в евразиатското економическо пространство. Това бе подчертано е, не само от руска страна, но и страна на Казахстан и на Беларус. Що се отнася до задълбочаването на отношенията, Русия се опитва да работи многостранно. Що се отнася до разширяването обаче на тези отношения, нещата стоят малко по-различно. Много добре знаем, че Беларус е, бил, е получил покана за присъединяване на, е, към този съюз. Но има и едностранни декларации за присъединяване към този мишнически съюз, като декларацията, известна като декларация от 3 декември в Армения, чийто президент самолично взе решение за присъединяване. И така, когато предо до Украина или Армения, се оказва, че вътре в режима, ако трябва да сравним двете неща, вътре в Митническия съюз, Русия е по, в по-голяма степен готовна да действа многостранно, отколкото с страни извън економич... Митническия съюз. И така, това, което е ясно и го виждате тук на слайда, е, че Русия има множество многостранни и двустранни инструменти, с които може да повлияе на страните от източното партньорство. И един от тях е последното споразумение за свободна търговия за страните от ОНД, от 2011 година. Русия е дала е, ясни знаци, че ще използва разпоредбите по това споразумение. Що се отнася до привличане на нови членове, страната, в която проруската кампания е, е била най-силна в последно време, е Украина. Има множество предлагани економически ползи в краткосрочен и в дългосрочен план. Има планове за модернизация и техническо сътрудничество между Украина и Русия. Има и политически аргументи. Каза се, че Русия би била много по-силен партньор по отношение на Европейския съюз и за това твърди се, съответната страна от източното партньорство, в случая Украина, ще може да има по-силни преговорни позиции спрямо Европейския съюз. Това обаче, което виждаме в кампанията в Украина е по-скоро насочено към стимули, а не към заплахи. Тоест, а, до сега беше така, но вече виждаме и заплахите. И е, виждате, че на този слайд е, е, има избрани няколко заплахи, първата от която вече е влязла в сила. Според мен и останалите мерки са и биха могли да бъдат приети възможно най-скоро. Има различни мерки за защита, търговско ембарго по конкретни продукти, специални митнически проверки и увеличаване на тарифите до антидъмпингови нива. Друго нещо, което действа в тази област е така наречената енергийна дипломация и е, рестриктивната миграция, е, намаляването, ограничаването на възможностите за придвижване на гражданите. Всички тези мерки, ако се приложат едновременно, могат много да навредят на всяка една страна от източното партньорство. Ето, дайте да видим какво става в реален план. Това са едни дребни производители на млечни продукти в Русия, хора, които а, а, много, много трудно биха могли да изнасят продуктите си в близко време в Европейския съюз, просто защото не отговарят на стандартите. 28% от износа им обаче в някои области, като винопроизводството, отива в Русия. И така, има области, в които Молдова трудно изнася за Европейския съюз, но е, изнася с лекота за Русия. Това въжи и за Грузия по отношение на вината. Що се отнася до Молдова, има редовни спорове за цените на енергията и има огромен дълг натрупан пред Русия, е, към Русия. Що се отнася за Приднестровието, е, изглежда, че благодарение на известни правни извъртания. Молдова отговаря за газа, който се разходва в Приднестровието, въпреки че няма какъвто и е било контрол върху неговото администриране. А, спорно е каква част от молдовския брутен вътрешен продукт е, проистича от трудова миграция а, към Русия. Молдовските данни са, че това са 8%, руските са, че са 25%. Що се отнася до Грузия, все още, тях, независимостта на Грузия е малко по-голяма, но все още има много голям износ към е, е, е, има голям износ към Европейския съюз, но има и много голям износ към Русия, особено на по-сладките вина, на полусухите вина и е, наскоро Русия вдигна ембаргото и стана много по-лесно да се продават големи количества на руския пазар. И така, е, все още има уязвимости в Грузия и част от тях са свързани и с е, трудовата миграция. Молдова е най-бедната страна в Европа и тя е, може би, от всички най-уязвима. Сега, как може да накаже Русия Украина? Ами дайте да говорим за, за, за мерките по вноса. А, Русия започва да а, внася от другаде 8% от е, износа на Украина за, на подвижен състав за железниците отива към Европейския съюз. Русия наложи някои ограничения наскоро, а пък в областта на машинопроизводството и на отбраната и промишлеността, свързана с отбраната, нещата са още по-застрашени. Е, що се отнесе до търговската война от, миналата, от миналия август между Русия и Украина, няма официална информация от Русия, която да обяснява защо не се допуска влизане на украински стоки в Русия или преминаване на тези стоки през Русия. Русия твърди, че просто прилага съвсем а, коректно митническото споразумение а, от а, Евроазиатския митнически съюз. Има антидъмпингови тарифи в нарушение на ангажиментите по СТО, а и въпросите свързани с правовата държава също са важни. Най-голямото економическо пряко влияние, което има Русия обаче в Украина, са цените на енергията и те се отразяват на економиката във всичките й аспекти. Друг важен въпрос е и трудовата миграция. голяма част от нея засяга по-скоро западна Украина. И още два слайда. Руската риторика е по-скоро насочена, е насочена не само към ам, кампания, а, разпространяваща ползите от дъл... в дългосрочен план от сътрудничеството с Русия, но и а, към а, наказанията в краткосрочен план. И така, това е смесица от положителни и отрицателни мерки. А, и е, целта е, е е да се действа, не, е, е, да се покаже, че може да се действа не само положително, както се действа спрямо Армения, но и отрицателно, както се действа спрямо Осия. Е, да се види от всички колко тежки могат да бъдат наказанията за откъсване от а, е, зоната на, на влияние на Русия. Тук не става дума само за скорошни спорове и е, за, а, за нещо, което е краткосрочно, а става въпрос за дългосрочни а, амбиции за налагане на влияние и с това приключвам своето изказване. Well, your conclusion has been a total surprise to anybody. <laughs> Да, вашите заключения бяха много изненадващи за всички. А сега господин е, Кесиер от е, Брюкселското училище за международни изследвания и Кент университета. Благодаря. Е, това, което видяхме в Крим, не е непременно нова конфронтация. Това е конфронтация, която съществува от доста време, но сега тя бе издигната на ново равнище. Е, логиката на конкуренцията много се изостри. Конкуренцията тръгна от економическото ниво и ескалира в е, автономията на Крим. Тоест виждаме една економическа конкуренция и военна конкуренция. Това доста съответства на руската политика от последните години. няма, няма възможност да надценим е, потенциала на опасност е, от цялата ситуация. Е, говорим за източното партньорство. Споразуменията, ако те се подпишат за асоцииране, означават не само заплаха от евентуални економически мерки от страна на Русия, но, но и от евентуално военно, военна заплаха. Значи единият дискурс е настоящата ситуация, от другия дискурс е предисторията на отношенията и политиката на Русия с и към страните от източното партньорство. Сега да видим как ще се развие ситуацията след референдума в Крим. Дали ще има ескалация на конфликта или ще има е, по-скоро деескалация. Какво се случва днес в Крим? Има де-факто инвазия и анексия на Крим. Виждаме руската подкрепа за референдума. Тази подкрепа е опасен прецедент. Казваме, че референдумът е нелегален, защото нарушава международни договори от меморандума на Будапешт, от Будапешта до хартата на ОНЕ е, нарушават се много други международни споразумения и най-важното е, че се заплашва стабилността на региона. Този референдум е нелегитимен в смисъл на това, че провокира нестабилност. Е, това е анексия на земя и това е неприемливо, защото е, подобна концепция на промяна на границите не е приемлива без международни споразумения и без международни пред, преговори. Освен това, има и проблемът с малцинствените, с интерес, интересите на малцинствата. В източната част на Украина има мълцинства и тези проблеми се заострят момента. Сега, истинските причини за руската интервенция те не опират толкова до интересите на руското малцинство. Най-вече това бя, беше претез, претекст за стратегическите интереси на Русия. От геополитическа перспектива това беше, е, Крим беше буфер за към Украина и към евентуално членство на Украина в НАТО. Ситуацията на Крим е много специална, тъй като там има Черноморска флота на Русия. Говори се за идентичност, за геополитически интереси, е, които интереси се защитават от определени е, групи в Украина. Сега, е, Русия се опитва да преследва две цели. От една страна защитава, казва, че защитава а, интересите на руското младсинство. От друга страна се опитва да мобилизира а, всички проруско настроени граждани в Украина. А, ние знаем обаче, че използването на руски език в Украина не е, е характеристика за идентичност. Руски се говори от много хора в Русия, така че това не е чиста концепция. Когато говорим за етническо мълцинство. Сега, дългосрочните отношения на Русия към Украина. Видяхме, че има структурни проблеми е, с отношения, в отношенията с Русия и с, в отношенията с други страни в дългосрочна перспектива може тези отношения да се развиват от конфронтация на конфронтация. Но нека погледнем какво се случи напоследък. Русия преследва политика на силата, проектира имидж на силата, но реалността е всъщност тази, че Русия се страхува да не бъде унижена, да не бъде намалено нейното влияние, да не бъдат накърнени нейните геополитически интереси. Така че Русия се намира в една относителна изолация и до някъде е отчаяна, че не може да бъде припозната като основен актьор на международната сцена. Е, Особено за това допринася режима на Путин и отношението към него от страна на Запада. Видяхме геополитическата конкуренция, която се развива. Тази логика започна през 1999 година с интервенцията в Косово. Говори се за правното основание от страна на Русия, след това имахме разширяването на НАТО, след това имахме разделянето на политиката, европейската политика за добросъседство и политиката към Русия, което създаде различни перцепции, различни очаквания включително и към страните от източното партньорство. След това се случи оранжевата революция, е, революция която бе, пре, е, бе разбрана от Русия като провокирана от Запада. След което имахме ескалиране в напрежението, свързано с е, страните от източното партньорство и предложените за подписване споразумения за асоцииране. Така че това е логиката на конкуренцията. Имахме, получи се ситуация на взаимно изключване на регион, регионите около Европа. От една страна източното партньорство, от друга страна митническия съюз, провокиран от Русия. Ясно е, че на нас че ние искаме добри съседски отношения с всички страни, включително и Русия. Но тук се намесва и военното равнище, а именно отново разделянето, новото разделяне на Европа и дългосрочната перспектива след тази криза и вероятно след терата на Путин. В дългосрочна перспектива трябва да мислим за възстановяване на доверието, за справяне на, за, на проблемите, които Русия вижда в отношенията с Европейския съюз. Е, министър Лавров говори за това, че Европейския съюз иска да укрепи влиянието си именно чрез инструмента на източното партньорство. Тези перцепции именно трябва да бъдат омекотени и да бъдат обяснени. Може би ние нямаме солидни структури, с които да използваме е, при диалога с Русия, структури, които да ни бяха подсказали, че може да настъпи една такава криза, каквато имаме в момента в Украина. Освен това, загубихме инерцията от, колектив, за колектив, от колективната е, сигурност от 90-те години. Какво означава това в настоящия контекст? Мисля, че прецедента в Крим налага неизменно и въпроса за санкции. Русия все още има възможност да се оттегли, ако иска да оттегли своите претенции към Крим. Русия има економика, подобна по мащаб на италианската економика. А Русия в момента е доста изолирана и е, получава не получава истински, истинска подкрепа дори от Китай, дори от е, страните от Митническия съюз. Е, когато от друга страна говорим за енергийната зависимост от руски газ, това също е доста преувеличена концепция. В момента сме доста по-малко зависими, отколкото по време на съществуването на Съветския съюз до 1991 година. Около една трета е, е газоснабдяването от Русия и една четвърта е природния газ, е, който идва от Русия, една трета е енергоснабдяването като цяло. Но може би санкциите трябва да бъдат свързани с дългосрочни обещания, свързани с тази ситуация. Мисля, че това е необходимо в дългосрочна перспектива, защото в противен случай ще имаме риск от допълнителна ескалация. Според мен това непременно трябва да се случи. трябва да признаем, че има и друга Русия, както бе казано наскоро на площада Майдан. Трябва да се дадат и гаранции на руското малцинство в Украина и може би трябва да помислим за външната политика на Украина на по-късен етап и ролята на Украина в рамките на е, структурите за сигурността на Европа. Трябва да се признае, че споразуменията за външна търговия и е, асоциация не са неутрални. Това е ново поколение споразумение. Те налагат определени стандарти и имат определено влияние, което укрепва економическото влияние на Европейския съюз. И така, ако искаме да решим настоящата криза, трябва да говорим с Русия и трябва да преодолеем разделянето на Европа на две части, т.е. източното партньорство от една страна и митническия съюз от друга страна. Нямаме друг избор. Аз Осъзнавам, че това са много трудни задачи, задачи, които изглеждат почти невъзможни в настоящата ситуация, но ако не искаме да се впускаме от конфронтация в конфронтация, трябва да мислим именно в рамките на тази дългосрочна перспектива. Благодаря. А сега господин Вигант, директор на а, дирекция от външната служба, има дума. Uh, благодаря много на организаторите за това, че организираха това изслушване точно в този важен момент. Надяваме се, възможно най-скоро нещата да деескалират. Европейския съюз полага всички усилия това да стане и се надяваме Руската федерация да реагира възможно най-скоро. Важни решения ще бъдат взети в Виена, в постоянния съвет на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. През следващите един-два дена се планира евентуално организиране на мисия за наблюдение в Украина от страна на Европейския съюз. Ако това стане, това вече би било сайн за деескалация на ситуацията. Не е много ясно точно как ще подходи Русия спрямо Крим, но се обмислят възможности за мерки спрямо анексирането на част от е, трета е, държава, чието управление Руската федерация смята за не легитимно. И така, както каза преждеговорившия ми колега, тук се сблъскваме с една ситуация, произтекла от множество елементи на економическа зависимост и обвързана и с политическа зависимост и с важни въпроси, свързани с сигурността. за първи път от студената война насам имаме подобен вид събитие, при което териториалният интегритет на една страна е поставен под въпрос. А, и а, при което има заплаха едностранно чрез военни средства да се променят границите на една държава. Това е сериозна заплаха. И а, колегите се занимаваха не е, толкова с историческите въпроси, колкото с економическите въпроси, но факт е важно да се вземат правите историческите въпроси и въздействието на Европейския съюз, защото когато се работи по съвременната търговска политика с нашите партньори по целия свят и особено а, в съседство около Европейския съюз, е ясно, че се работи с амбициозни споразумения, но основната цел на тези споразумения е да се преодолеят е, нетарифните бариери и да се намалят квотите и е, други пречки пред търговията и евентуално да се създадат е, възможно най-близки стандарти, за да могат стоките свободно или с лекота да преминават от едното към другото економическо пространство. Ако можем да работим по този начин с а, други страни по света, защо да не можем да работим така с страни от най-близкото си съседско обкръжение? А, Причината това да не се харесва страна на Русия е, че Русия има а, амбиции за евроазиатска интеграция а, когато започнахме а, политиката си на добро а, а, този тип амбиции все още не бяха ясни. Когато започна източното партньорство, имаше вече някакви признаци. И стана ясно, че Русия винаги подкрепя важни е, политически фигури от източната част на Украина, както и бизнес фигури. но като цяло, до сега Украина винаги е твърдяла, че пътят ти е по-скоро към Европа. И в крайна сметка основният въпрос е суверенитета, легитимността, демократично изразената воля на народа. Защото изборът е между това и а, сферите на влияние а, от 20 век. Нещо, а, на което обърна внимание Ангела Меркел съвсем наскоро в своето изказване през Бундестага. Това са важни въпроси и в Европа, в Европейския съюз, и е, на целия европейски континент и отвъд него. Начина по който ще действаме сега ще стане прецедент. Прецедент за действие по продължаващи конфликти и подобни мерки, за съжаление, е, могат да бъдат изкушени и за е, други страни с силна армия в различни региони. Именно заради това Европейския съюз е твърда позиция по въпроса. Наскоро приключи съвета по външни работи и е, бе взето решение да се предприемат е, конкретни целеви ограничителни мерки спрямо Руската федерация. И спрямо конкретни личности с е, отговорности за ситуацията. Това е доста силен сигнал. Ние винаги сме се въздържали от налагането на санкции срещу Руската федерация, която е стратегически партньор за нас, въпреки че е, нееднократно е имало такива предложения, включително и призиви от страна на Европейския парламент е, по случая Магницки. Сегашната ситуация обаче наистина е много сериозна и налага сериозна реакция. Надяваме се, че съвсем ясно ще премине посланието, което предаде съвета на министрите на външните работи. И ако няма мерки за деескалиране, може да се наложат допълнителни ограничение. Това е твърдо заявено и на съвета от петък и събота. На този етап се говори и за подписането на споразумение за асоцииране с Украина. Нещо, което е силен политически сигнал в тези трудни времена за Украина. И По този начин се дава ясен сигнал за политическата воля на лидерите на Европа. Работата с Украина за Европейския съюз никога не е била част от амбиция за завоюване на зона на влияние за Европейския съюз е, по простата причина, че е, Европейския съюз не разсъждава по този начин. 60% обаче от е, украинската промишленост, оказва се, е в руски ръце. Тоест собствениците са руснаци, но независимо от това, всички тези фирми ще получат пълен е, достъп до всички ползи от споразумението за свободна търговия с Украина в момента, в който то влезе в сила. Искам да подчертая, че политиката спрямо Русия през последната година, която беше една трудна година, вземаше предвид и поведението на Русия към страните от източното партньорство и сплашващото поведение на Русия към някои от тези страни. Същевременно Нашата цел никога не е била да увеличим напрежението между Европейския съюз и Русия, защото а, паралелно с работата по сътрудничеството с страните от източното партньорство, ние продължавахме да работим и с Русия по хармонизирането на някои стандарти и а, изисквания по, А, за конкретни продукти и промишлени области. Един милиард евро посвети Европейската инвестиционна банка миналата година за насърчение на работата на малките и средни предприятия. Тази година е година на сътрудничеството в областта на научната дейност с Русия. Сътрудничеството с Русия обаче бе значително намалено в множество области и през януари имаше среща на върха именно поради начина по който Русия третира общите ни съседи. Това са страни, които в много отношения са зависими е, от Русия. но много от тях са с много по-задълбочени отношения с е, Европа. И така много е важно да се е, разгледат е, и неформалните консултации, свързани с е, задълбочаването на сътрудничеството с руската промишленост. И най-важното е, че общата ни цел е да създадем зона за свободна търговия между Европейския съюз и Евроазиатския митнически съюз. Това е, е винаги била крайната ни цел, но същевременно трябва да се подчертая, че всяка участваща страна трябва да има право на свободен, суверенен избор за това какви да са отношенията и с Русия, какви да са отношенията и с Европе и дали е с едната или другата страна да задълбочи повече или по-малко отношенията си нещо, което не може да се е, диктува и да бъде предмет на еднолично решение от страна на съответните президенти. Благодаря много, господин Балас. Благодаря. Вече много неща бяха казани за економическите и търговски отношения на Русия между Русия и Европейския съюз. И е, със страните от източното партньорство. Нека ви кажа няколко, някои подробности за разликите в отношенията. Значи, ние говорим за републики, бивши републики, части от е, Съветския съюз. След разпадането на Съветския съюз, и след създаването на независимите държави. Те станаха част от отношенията за свободна търговия с Европейския съюз. Това беше обща рамка, рамка, която обаче се отнася и за отношенията с Русия, Русия, която подкрепя различни споразумения с тези държави. Тези споразумения се развиха в зона за свободна търговия. Историята на тази зона е от 20 години, но трябва да се каже, че тези отношения са доста строги, доста стагниращни. Търгуват се главно някои стоки, е динамиката е ограничена. Има до някъде економическо сътрудничество, сътрудничество в областта на инвестициите. Но, за разлика от тези отношения, отношенията с Европейския съюз се развиха по-динамично. Това са отношенията с Украина. Украина беше първият партньор. С Украина започнахме да обсъждаме едно задълбочено споразумение за търговия. Тези преговори се развиха доста бързо. Беше съвсем ясно от самото начало, че искаме да създадем модерни отношения между търговски партньори които да дадат възможност за подобряване на рамковите условия за търговия между Европейския съюз и Украина. Източното партньорство стана формализирана рамка за политиките на, на Европейския съюз към а, страни от региона, отношения, които почиваха на решения, взети от 2007 година още. Бя, уточнени бяха пет потенциални партньора Молдова, Грузия и Армения. С тях, на тях бяха предложени също преговори за споразумение. През 2009 година, през пролета, започна създаването на политиката за източното партньорство, но изведнъж се случи нещо много странно. През юни 2009 година Русия, Казахстан и Беларус решиха да създадат свой собствен митнически съюз. Съюз, който да опосредства по-тесни търговски отношения между тези три страни. Има разлика между подхода на Европейския съюз и между подхода избран от Русия към техните партньори. Ние предложихме е, отношение на свободна търговия, което означава свободни отношения с е, всякакви други партньори, търговски партньори. Може да има голям брой търговски споразумения. Всеки партньор е свободен да подписва споразумение за търговия с други партньори. Това беше основното условие за всички страни от източното партньорство. Е, сувереността на страните се уважаваше. Това обаче не беше така за митноческия съюз. Един защото държава член на Митническия съюз няма право, няма възможност да поддържа е, отношение на, търгов... на свободна търговия с други партньори. Така че подходите много се различаваха. Интересно беше решението за Митническия съюз, защото две години след започване на преговорите от страна на Европейския съюз с Украина за свободна търговия, Русия реши да създаде своето, своя Митнически съюз и се оказа, че Украина не може да се присъедини към Митноческия съюз поради факта на, на природата, на същината на Митноческия съюз, тъй като бе започнал преговори за свободна търговия с Европейския съюз. Това поне от, евро, от европейска гледна точка беше доста Тъжно, защото ние винаги сме окоръжавали нашите партньори да поощряват да развиват своите отношения с Русия и с други страни от региони. От страна на Европейския съюз, влизането на Украина в Митническия съюз щеше да бъде напълно възможно. И това щеше да включва търговия на търговия на стоки, на услуги, участие в обществени поръчки и така нататък. Всичко това показва, че не Европейския съюз, а именно Русия започна да разбира економическото сътрудничество като конкуренция или геополитическа доминация. В отношенията Европейския съюз-Русия Русия не, изрази, не изразяваше до миналата година никакви проблеми, не, не говореше за а, някакви дефицити. Нашите отношения бяха доста интензивни. Отношенията се обсъждаха редовно. Имаше економически, търговски консултации. Сега ние разбираме, че Русия е смятала, че тези споразумения за свободна търговия ще, ще ли да имат негативно влияние върху страните, но тези, тази загриженост е, никога не бе повдигната от руска страна. И така е, преговорите продължиха без проблеми и, Руси, е, и Украина завърши първа преговорите през 2011 година. Това беше времето, когато президент Янукович беше на власт. Нямаше огромни проблеми. Доколкото знаем, по това време. Проблемите започнаха миналото лято. лято. Разбрахме, че Русия е започнала да прилага определени ограничителни мерки по отношение на Украина, не толкова тарифи, тъй като Русия стана член на Световната търговска организация, така че тарифите не бяха интер... инструмент, но определени нетарифни мерки, като технически бариери, бариери по отношение на здравеопазването, такива мерки бяха започнати да бъдат прилагани от страна на Русия. Според Световната търговска организация това не бяха легитимни мерки, но подобни мерки бяха приложени и срещу Молдова и Грузия. Ние разбрахме, че тези мерки бяха добре аргументирани от руска страна. От европейска страна ние не смятахме, че тези мерки са а, наложителни и че имат право основание. Миналото лято бяха въведени още мерки срещу Украина. Ставаше дума за вредни вещества в определени стоки, в определени храни. Тези храни, хранителни продукти бяха спрени от внос. Изведнъж определени украински продукти се казваше, че не отговарят на техническите изисквания на Русия и това продължи до ноември, когато Украина реши при президент Янукович да подпише споразумението за асоцииране. И какво се случи през ранния декември? Украинските експорти станаха изведнъж много здравословни, много висококачествени. Всички тези гранични мерки бяха премахнати. Украина можеше отново да започне експортите си към Русия. И това продължи до февруари тази година. Тогава изведнъж се появиха отново проблеми и ние се върнахме отново в предишната ситуация, където се установиха здравословни дефицити в хранителните продукти на Украина. Тоест бяха приложени отново ограничителни мерки от страна на Русия. И сега, в заключение, искам да се спра на отношенията Европейски съюз Русия. Както споменах, Русия от август 2012 година е член на Световната търговска организация. Това е по принцип много положителна стъпка, тъй като а, преговорите траеха 18 години. Това означава, че в много области се случи либерализация. По отношение до определена степен на тарифите бяха приложени някои по-високи стандарти, но още от самото начало Русия използваше протекционистични мерки в областта на селското стопанство по отношение на, ня... на селско-стопанска техника и в някои други области, използвайки е, мерки, е, които споменах вече в контекста на Украина. И така Европейския съюз Една година след включването на Русия в Световната търговска организация, след тази година на щастливо сътрудничество, започна да вижда, че има проблеми. Мислеше се за ново споразумение. Споразумение, което не можеше да бъде завършено до 6 години, тъй като Русия не можеше да изпълни най-минималните търговски ангажименти в отношенията с Европейския съюз. Сега имаме целите от Владивосток. Това са много добри, амбициозни цели. Има обаче проблем. От политическа гледна точка имаме проблем, но и от економическа гледна точка имаме проблем, тъй като Русия не искаше да създаде предварителните условия за развитието на това сътрудничество. Ето, например, Русия блокира Казахстан – за участие в е, споразумение с Европейския съюз. Бел, Белорус е много далече от е, изискванията на Световната търговска организация. Така че, оказва се, Митническия съюз не отговаря на изискванията и критериите на Световната търговска организация. Очаквахме, че пазарите можеха да бъдат повече отворени. В момента това не е така. но се надяваме, че в политически, от политически и економически гледна точка нещата ще се променят. Това е поне нашата перспектива и желание. Председателят благодаря. Това, което казахте току-що, подчертава необходимостта от дискусия по инструмента източно партньорство. Мисля, че Крим е един вид арабска пролет за инструмента за източното партньорство – и трябва да погледнем на ситуацията не само от бюрократична гледна точка, но и от политическа и стратегическа гледна точка. И да преоценим отношенията си с Русия. Проблемът е, че Русия никога не е вземала на сериозно независимостта на предишните, на бившите руски, съветски републики. И по някакъв начин мълчаливо ние позволихме на Русия да изпълнява доминираща роля в рамките на региона, с изключение на балтийските държави. Така че, мисля, всичко, всички аспекти трябва да бъдат осветлени, независимо от ситуацията в Крим и намесата на Русия там. Всички аспекти са важни. Сега имаме няколко колеги, които искат да се изкажат. Госпожа Любчева. They, they tell me, you know, that you asked for the floor. If you didn't... Вие искате да вземете думата, нали? Some questions. Yes, please. Yeah, okay. Си имам няколко въпроси. Говоря на български. Моля да си сложат слушалките колегите. Коментираме отношенията между Русия и Европейски съюз. Аз бих попитала дали нашите гости, преди всичко благодаря за прекрасните презентации, за констатациите и за предложенията, които те направиха но моите въпроси са относно това. Дали отношенията между Европейския съюз и Русия бяха адекватни през периода от началото на е, стартирането на източното партньорство? Считат ли анализаторите и очаквали ли са е, отношението и реакцията на Русия, което наблюдаваме днес? защото мисля, че констатираме факти, какви бяха очакванията към този процес. На второ място, дали анализаторите отчитат някакви пропуски, които Европейският съюз е допуснал в отношенията с Русия и по принцип в изграждането на източното партньорство, които са могли да бъдат пренебрегнати не чух или поне не усетих някакво отношение към екстремистските партии, които в момента работят на територията на Украина. Някои от тях имат и представители в правителството, тъй като техните действия също имат отношение и към търговските и економически отношения и економическите политики. И за това смятам, че трябва да държим сметка и за тези процеси. Благодаря. Благодаря много. Господин Танък има думата. Благодаря, господин председател. Моята политическа група смята, че санкциите, които бяха обявени днес от Европейския съюз, най-много да спрат няколко руски и украински богаташи е, да идват да пазаруват в моя богат избирателен район в Лондон. И толкова. Те иначе големите риби са изнесли парите си в други юрисдикции доста отдавна, така че е, тези мерки не са достатъчно сериозни е, е, като реакция на това, което се случи в Крим, този референдум под принуда. Как така при последните проучвания само 45% от а, а, жителите на Крим а, имах интерес към а, връщане а, е, към отношенията с Русия от миналото, а сега изведнъж те станаха над 80-90%. Е, пропагандата, военната намеса е, изглежда много бързо успяха да ни върнат към начина по който се действаше в Европа през 30-те години 19 ти век. А не така както следва да се действа в рамките на международното право. И така, моят въпрос е малко по-различен. Не се знае изобщо до каква степен може да бъде е, спряна Русия от е, намеса е, в цялата Украина. Е, изглежда това ще обедини Украина по е, на начин, по който тя никога не е била обединявана по-рано, е, за да се насочи съвсем право напред към Европа и НАТО. Това може да е спорната, спорната полза от сегашното поведение на Русия, защото повечето украинци предпочитат върховенство на закона и демокрация, а не клептокрация и и е управление в стил Путин. Е, и така, е, моят въпрос е, е, коя ще е според вас следващата цел на Путин? Молдова, гагаузите. Там също имаше един така наречен референдум наскоро за присъединяване към Европейския съюз или против това присъединяване. те или иначе знаем какво е положението в, Транс... в Приднестровието, Грузия ли ще бъде следващата заплашена страна и така нататък. Къде според вас ще насочи следващите си заплахи Путин? И също така, а, тук в Европейския съюз реагираме доста меко. Може би и Съединените щати могат да реагират малко по-остро, особено като се им предвид, че те са в много по-малка степен зависими от руския газ. Помислете си, санкциите, които бяха наложени върху Иран на скоро цена на е, щатите, санкциите върху банковата система, на практика принудиха иранците да се върнат обратно на масата на преговорите. Те, тези санкции бяха много по-тежки от санкциите налагани когато да било от Европа. 50 000 руснаци протестираха против намесата на Путин, против военната интервенция в Крим, така че има и друг път за Крим. Благодаря, госпожа Кранберг. Моля ви, изкажете се рамките на най-много 3 минути, ако може. Два коментара. Два коментари, два въпроса. Руската външна политика не е толкова политика на надмощие, политик, колкото политика на унижение. Отменят се срещи на Г8, отменят се е, срещи на върха с Европейския съюз, Какви бяха признаците, които а, според вас Русия даваше преди да започне тези унизителни а, мерки? И вторият въпрос. Мястото на Русия в Европа. Как вижда Русия мястото си в Европа? Къде са разделителните линии и как ги вижда Русия сега и как може би ще ги вижда според вас за бъдеще. Благодаря, господин Волянич. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса, някои от тях може да са риторични, но а, смятам да ги споделя с вас, защото доста време ме занимават. И въпреки, че са риторични, могат да получат и отговор. Могат поне да бъдат обсъдени. Европейския съюз няма да признае нелегалния референдум. Това е ясно. Какво обаче означава това на практика? Какво означава това за суверенността на Украина и за споровете е, на, върху нейната територия? Гражданите е, от Крим ще бъдат ли включени в мерките за намаляване на визовите ограничения, например? От друга страна, руските военни бази никога няма да бъдат изнесени от Крим. Мисля, че това на всички ни е ясно. Това не е нещо от днес, от вчера. Това е нещо, което знаем още от преди 50 години, което, е, което съществува от преди 50 години. И така, що се отнася до евентуалния напредък на Украина към Европейския съюз, е, до каква е, степен може да напредне Украина при положение, че има руски военни бази на своята територия? И накрая по отношение на, на ограниченията за пътуване, върху кого ще бъдат наложените? А, е, ще бъдат ограничения, наложени ограничения върху всички, които са гласували в подкрепа на присъединяване на Крим към Русия, може би, до каква степен нарушава това суверенитета и какви са отговорностите на ниво Европейска съюз и на ниво държави членки, ако нещата не се променят за добре. Какво ще стане? Ще бъдат ли затворени кранчетата на газопроводите? Благодаря, господин Северин. Благодаря, господин председател. Имам а, няколко въпроса към участниците в дискусията. А, именно, а, не се ли безпокоя, че лека по лека ставаме заложници на собствената си риторика? Защо казвам това? Ами, лека по лека ставам с впечатлението, че начинът по който се дискутира този въпрос е по-скоро някакъв вид а, учебен час по идеология, подобен на часовете, които се провеждаха в комунистическа Румъния, часовете по по политикономия, в които ни учиха как всичко, което прави Русия е добро, всичко, което правят другите страни е лошо. Ето, на тук изглежда, че всичко, което прави Европейския съюз е добро. Целта не е да се работи по този начин, а да се определят конкретни цели, да се мобилизират средства, за да се постигнат тези цели. И от тази гледна точка, моят въпрос е по-скоро насочен към експертите. Смятате ли, че през не смятате ли, че през 21 век е, политиката а, а, Тоест, смятате ли, че през 21 век политическите въпроси вече са нахвърлили економическите интереси и баланса на силите? И ако Русия не е готова да играе по правилата на взаимните печалби, тогава можем ли да си позволим да играем другата игра, играта при която крайната сума е нула? И до каква степен можем изобщо да повлияем на Русия? И в тази връзка въпросът ми е, смятате ли, че санкциите, които се налагат в момента, са достатъчно силни, за да разобедят Русия, за да си каже господин Путин, о, божичко, какво направих. И ако не смятате, че тези санкции са достатъчно разобеждаващи, тогава не мислите ли, че е по-добре да се работи конкретно по стратегическо споразумение, което да обхваща всичките ни стратегически интереси? И накрая. Според мен поведението на Русия има за цел да запази нейния статут на глобална световна сила. А, и евентуално връщане към двуполюсен модел, но не мисля, че Русия успява в това. Мисля, че просто се опитва да го направи. Това, разбира се, може да се отрази и на начина по който се налага да защитаваме интересите си. Извинете. Надвишил съм времето си за изказване с 24 секунди, извинявам се. Какво можем да направим, за да предоговорим статута, който Русия търси в световния ред в момента. Благодаря много. Като професор по международни отношения много добре знаете какво е положението в момента. Единственият е, валиден момент е, е единствената е, е, приета е, действаща парадигма е политическия реализъм а, не идеологията. И така, приканвам всички а, участници а, в това изслушване да направят заключителни коментари, докато те в рамките на 5 минути. Всеки от вас има по 5 минути. Госпожа Волчук, заповядайте. Thank you. Um, thank you for the fascinating... Благодаря за много интересните коментари и въпроси. Ще започна с по-широката перспектива. Какво виждаме в момента? Това е разгрома от на сср 2 И Украина е всъщност цената, на която се случва разпадането на това влияние. Става дума за статут и националност. Това са все концепции, които се развиват пред очите ни, концепции, които водят, които имат много съветско съветско-съюзски конотации. Ако бях, беше подписано а, споразумение за асоцииране от Украина с а, Русия, би го приела като а, отказ от нейното влияние. Но тук има и нещо друго. Има военния аспект, атомния аспект. И това може би би било най-голямата щета на, за Русия. Бях преди две седмици в Армения и пет Месеца след решението на президента, всеки министър говореше за е, сътрудничество с Европейския съюз, а не за митническия съюз. Но всъщност, какво ни казва това? Това ни показва колко силен притегателен център е Европейския съюз. Трябва обаче да инвестираме много усилия в това, какви са, какво е отношението на Русия към източните партньорства. Намираме се в различни геополитически контексти. Трябва да сме много чувствителни и да видим какви са приоритетите на Русия. Ако споразуменията за свободна търговия се основават до около 95% на европейското законодателство, ще видим, че има големи предимства за партньорите, за страните партньори. Съсредоточаваме се върху реформи, за да сме сигурни, че положителните резултати за, за страните партньори ще поощрят тяхното развитие. Това означава разходи в краткосрочна перспектива. Но имаме инструменти за намаляване на тези разходи. И то, те са специфични за всяка страна. А, защото молдовските, и украинските производители не могат да да поемат всичките разходи за е, достигане на европейските стандарти. Те трябва да бъдат подпомогнати. Сега, за източна и южна Украина. Какво може да е най-лошия? Какъв може да е най-лошия сценарий? Надявам се той никога да не се случи, но аз стъпвам на това, което казаха колегите. Този сценарий, според мен, бе планиран от много време, бе импровизирано проведен в много кратък период от време, но всичко това не е ново. Това са все неща, които не са, които, които са започнати отдавна. Особено като погледнем преднастровието Южна Украина и този, тези концепции за анексия и федерализация на, на, пред, на преднастровието и Южна Украина. Е, може да има най-различни сценарии, но тук виждам голяма роля за газопровода. А именно, как Русия, какво може да се случи, ако Русия реши да заобиколи с газопровода Украина. Аз съжалявам, че BBC престана да, да излучва на руски язик, защото много популяризираща информационна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 благодаря по въпроса за играта с а, нулев крайен резултат, с нулева сума. А, мисля, че не това е начин да се играе. Трябва в дългосрочен план да се мисли да изгражда на доверие. Нещата са се развили в дългосрочен план и по-настоящем са много по-добри. Успяхме да задълбочим сътрудничество с руското правителство в много отношения. Тук не става въпрос за игра на вина и натиск. Целта е действително тук да се работи реалистично и да се договори политическо решение. Изграждането на доверие в дългосрочен план е неотменимо като значение, защото е ясно с каква страна работим. А, има страна, която има един вид имперско минало и по-настоящем се чувства унижена поради това, че вече империята я няма. Ако се работи и по каквито и да било други начини, противоречащи на сътрудничеството и доверието, този комплекс ще се задълбочи. Това не е благотворно по никакъв начин. времено, когато има нелегитимни действия, трябва да се реагира. Целта е както и да действаме, да не се допусне поляризиране и да не се допусне задълбочаване на противопоставените и накрая политически реализъм им неговото господстващо влияние като парадигма в областта на международните отношения. има най-различни концепции. Въпросът е какво може да работи на практика и какво може да работи по-настоящем с настоящия лидер на Русия, господин Путин. И в дългосрочен план с Русия като цяло. Що се отнася до другите въпроси, да, може да се окаже, че политиката на Путин всъщност ще донесе само вреди за Русия, защото е ясно какво става. Русия се държи като едра риба, но на практика економически не е толкова силна. Показва мускули, но рублата спада като стойност на международните пазари. А, мисля, че а, в дългосрочен план това може да се отрази на, тежко на Русия, а никой няма интерес от това. Що се отнася до екстремистските партии в Украина, а, разбира се, цялата руска пропаганда се базира на това, че има някои действащи активни екстремистски партии, като партията Свобода, а, на Националистическа партия. А, това е важен въпрос. А, след изборите ще има нови избори за парламента, Върховната Рада и по-настоящно трябва да си имам предвид, че Парламентът е със същия състав като а, състава на парламента, който първоначално подкрепи Янукович, но а, в момента решенията, които взима този парламент, са съвсем различни. И така, важното е да се премине към избори, защото най-важното в момента е да се създаде повече легитимност за украинското правителство. Благодаря. Благодаря. Господин Вигант има думата. Господин председател, при цялото ми уважение, ако а, школата на реализма е единствената школа, която трябва да се следва, не бих, бих, бих бил убеден, че моята държава членка би станала член членка на Европейския съюз и дали а, би имало нови държави членки в Европейския съюз. В крайна сметка трябва да гледаме и други неща. Силата на демокрацията и, и върховенството на закона като притегателни идеи не са за подценяване. Този тип споразумения, споразуменията за асоцииране, съвсем не са само споразумения за свободна търговия. Това са споразумения, които имат много ясни, силни формулировки именно по тези ценности, които ни обвързват. И това са много по-силни ще, сили на привличане, много по-силни от економическите ползи. Хиляди милиони украинци са излезли на улиците не защото толкова обичат Европейския съюз, а защото искат да се измъкнат от едно общество, което е заседнало в блатото на корупцията и което не може да излезе от прехода което не е способно да обслужва своите граждани. И така, ако искате реалистичност, добре, дайте да сме реалистични, дайте да мислим в контекста на глобализацията, дайте да мислим за това, че трябва да станем конкурентно способни в световен план, а не от, да продължаваме да си водим тук а, териториалните а, тесногради боричкания. Това е важно и за Русия, това е важно и за Европейския съюз и именно за това Русия и Европейския съюз трябва да си сътрудничат по-добре. Що се отнася до а, гражданите, те са много по-взаимосвързани в световен план. Те знаят как се от нещата в другите страни. Те вече не могат да бъдат жертви на медийна пропаганда, защото имат информация. И така, а, е, по въпросите на депутатите от Европейски парламент, госпожо Любчева, първо е, по вашия въпрос говорихте за екстремистските партии. Искам да подчертая, че правителството в Украина е избрано с конституционно мнозинство от 371 гласа в Радата, е, т.е. Таз, това мнозинство имаше и много депутати от партията на регионите. Партията на регионите получи покана да влезе в правителството, но отказа, защото смяташе, че ако откаже, ще има повече шансове на следващите избори. Предпочете да бъде в опозиция и така. А, трябва да сме внимателни. По никакъв начин на настоящото правителство не трябва да бъде поставено под въпрос като нелегитимно. А, нищо подобно. Ние продържаме връзки с това правителство и а, се надяваме, че възможно най-скоро ще бъдат проведени парламентарни избори. Господин Танък, що се отнася до това дали санкциите да са достатъчно силни, аз вече коментирах този въпрос, но нека да повторя. Смятам, че това е едно начало на санкции, които могат да бъдат затягани все повече и повече. Не искахме да започнем от много тежки сан- санкции, а, които да доведат до допълнително ескалиране на поведението. И накрая, нека да подчертая, че А, държавните и правителствени ръководители на държавите членки на Европейския съюз съвсем ясно в своите заключения споменават на възможни сериозни е, последици за отношенията Европейския съюз-Русия. Е, по-настоящем има сериозно дестабилизиране, а И съм сигурен, че ако изобщо има е, е, каквато и да било вероятност а, е, да започне признаване на Крим а, като част от Русия, това само би мобилизирало проевропейски настроените сили в Украина. Имаме отношение на сътрудничество с Русия, е, имаме отношенията си с Украина и с двете страни имаме един и същи подход по отношение на суверенитета и териториалната цялост на страните. Бе казано също така, че трябва да а, разчитаме по-ясно предварителните признаци на евентуални сплашващи методи от страна на Русия. Да, съгласна съм, че трябва да работим винаги много внимателно. Също време, но не трябва да забравяте, че въпреки, че за нас нашата политика е съвсем справедлива, основана на ценностите ни, за много от руските ни партньори тази политика изглежда сякаш е насочена срещу Европейския съюз. Тук важното е, че за нас частния сектор трябва да работи в стабилна среда. Има, разбира се, и исторически особености, но инициативите на частния сектор не могат да бъдат ограничавани така, както са били ограничавани миналото. След това по въпроса за това, дали гражданите на Украина, които живеят в Крим, ще имат право на, огранич... на визовите свободи, които, на които ще имат право останалите украински граждани, отговорът е ясен. Всички, напълно всички граждани на Молдова, на цялата територия, ще могат да използват безвизовия режим и същото въжи за всички украински граждани. Независимо от това, кой език говорят. Това са няколко конкретни отговора на конкретни въпроси. Благодаря. Моето уважение, но политреализма е, е въпрос на сила и власт. Силата е въпрос на надмощие и въпрос на привлекателност. Тя има две страни. Ясно е, е че по различен начин се действа обаче, когато танковете излязат на улицата. Ние си присъединихме към Европейския съюз не само поради привлекателността на ценностите на Европейския съюз, но и поради геополитически съображения. Господин Балаш. Uh, uh, Бе отговорено на е, повечето въпроси, но това, което казахте, господин председател, е много важно за силата, за меката сила и за твърдата сила. Ние смятаме, че меката сила би трябвало да съпътства економическите и социалните аспекти. Това е нашият модел, модел, около който могат да се обединят нашите страни партньори. Европейският съюз няма нужда от политика, която се преследва от Русия, за да привлича партньори, Има разлика огромна между политиката на Европейския съюз и Русия. При Европейския съюз става дума за економически модел, за економическа сила и това е притегателната сила за страните, защото ние, става, ние говорим за конкурентоспособност, модер, модернизация на економиката – поощряване на развиващите се економики. А ако погледнем руската економика, може да видим, че това не е много динамична економика. Това е лошо за руснаците и лошо за страните партньори на Русия. Затова и повечето страни нямат интерес от по-особени задълбочени връзки с Русия. Сега на въпроса за, на госпожа Любчева. Дали Европейския съюз е направил някакви грешки, някакви дали е имало дефицити в приструктурирането на източното партньорство? Както казах и преди, ние предложихме дискусия на Русия, но за съжаление руската страна не реагира с особен интерес. А по-скоро е, тя беше приготвена да говори на с три страни, т.е. например Европейския съюз, Украина и Русия. Ние обаче не смятаме, че това е начинът по който могат да се третират суверенни държави. Не смятаме, че е, Русия трябва да играе ролята на големия брат по отношение на Украина или на други страни. Ние искаме да, го, да говорим с Украина, но на двустранни начала, както и с Русия. Ние сме готови да говорим с всички проблеми, но не искаме да признаем специални права от, на Русия по отношение на трети страни. И накрая, дали Европейския съюз и как Европейския съюз може да реагира в моментната ситуация. Е, както казах, ние ще въведем тези мерки, едностранни. Ще е, подпишем и приложим споразумението за свободна търговия и то надяваме се да бъде приложено през следващите седмици. Е, това ще означава отваряне на европейския пазар и това вече бе предложено от Европейския парламент и съвета. Естествено, след влизане на сила в влизане в сила на споразумението. И по-нататък предвиждаме хармонизация на определени стандарти. Това ще е тежест за украинската економика. Европейския съюз има определени технически, санитарни изисквания. Какво смятаме да направим в този случай? Имаме определени технически програми за техническа подкрепа, други програми, като ще помогнем на тези страни да а, достигнат нашите стандарти. Ще приложим инструментите за тарифни преференции, въобще ще се опитаме да облегчим тяхната ситуация. Също така смятаме да приложим подобни мерки по отношение на Молдова, така че Молдова също да може да се включи в програмите. Същото се отнася и за Грузия. Грузия също ще получи специални преференционни условия. Е, това ще са едностранни мерки от наша страна. Председателят благодаря. Това показва гъвкавостта, на която сме способни и е, която е необходима в днешната ситуация, ако искаме да адаптираме нашите инструменти към е, последните развития. В заключение, аз благодаря за възможността за обмен на тези мнения и давам думата на нашия колега господин Валенса за заключителни слова. Едно нещо е ясно и много сигурно. Ние не работим, ние не сме закъснели с нашите предложения. Това, което се случи в Крим и в Украина, показва, че някои неща би трябвало да предвидим преди да се случат. И когато нещата се случат, т.е. нещата, които се случиха в Крим, трябва да, да сме сигурни, че подобни неща няма да се случат в бъдеще. Благодаря ви, благодаря за присъствието. Уважаеми колеги, ако нямате намерение да, да участвате в работата ни от тук нататък, моля ви, напоследте залата експедитивно и тихо, за да можем да продължим работата си. И така, being said, I would uh, say, you know, that we go now to the, recon, uh, to the point of uh, point. И така, нека да преминем към пета точка препоръки към съвета за преговорите с Япония. Господин Петърле, заповядайте. Е, хвала лепа gospod е, председник. Jaz sem vesel, da. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че вече се намираме на етап, е, на който можем да кажем, че ясно сме дефинирали отношението си към това важно споразумение. Много се радвам, че всички докладчици в Сянка бяха готови ем, да преговарят, бяха готови на компромиси и голяма част от измененията бяха приемливи. Приел съм основно изменения, които помагат за по-ясно формулиране на текста на доклада и които действително допринасят за неговото съдържание, като що се отнася до измененията, които съм отхвърля, те по-скоро са онези, които се занимаваха с миналото на нашите отношения, защото в крайна сметка въпросът не е какво сме казвали в предишни резолюции а, и какво се е случило до тук, а как можем да преговаряме за напред за едно добро стратегическо партньорство мира, стабилността и сътрудничеството са от основно значение тук и много се радвам, че това споразумение е амбициозно по всичките тези цели и че допринася стратегически. Радвам се, че министър-председателя Абе наскоро направи е, важно публично изявление за последователността на отношенията между Европейския съюз и Япония, включително и засягайки важни въпроси, е, е, свързани, например, с кортизанките. И така. Няма нужда от исторически ревизионизъм тук неговото изказване бе прието добре и от Южна Корея. основните изменения са две. Първото е свързано с географски въпроси и съображения, второто с политически съображения. Няма нужда да предоставим допълнителни подробности с. препоръките ни тук. Целта е да се намери формулировка, която възможно най-добре и приемлив, по приемлив за двете страни начин да дефинира начина по който се тълкува въпроса за задължителността на тези поети ангажименти. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик Сянка по тази тема. Няма друг тук от моята политическа група, така че ще се изкажа сега от, в качеството си на докладчик Сянка. Проблемът тук е, че всички се опитваме да преинтерпретираме миналото. И мисля, че е много важно да насочим погледите си към бъдещето и да се очертае пътят напред. Така че ви подкрепям. Това е всичко. По темата дам думата на господин Бутихофер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Петърле. имаше действително добри продуктивни разговори по темите. Направихме няколко предложения, част от тях бяха прияти и не по всичко бяхме съгласни. И искам да спомена тук само няколко въпроса, които са особено важни за нас. Първо, по първо изменение, въпроса за кортизанките – това е тема, която обсъдихме и останах с впечатление, че като цяло има подкрепа от различни политически групи за това изменение, но, както разбирам от господин Петър или от вас, току-що, господин председател, нещата са се променили, смятате, че са се променили, поради едно изявление, направено от японския министр-председател. Ще разгледам. Въпроса на този етап не съм подготвен да коментирам това и не съм готов да се съглася с вашето заключение. Смятам, че този въпрос е толкова чувствителна тема, че не би било разумно Европейски парламент да не го разгледа, да не я разгледа с внимание. След това по изменение пето. Не съм толкова сигурен, че е добре да се разшири сътрудничеството отвъд мирното използване на ядрена енергия. Мисля, че тази формулировка в контекста на тези отношения може да бъде разгледана като леко едностранчива. И за това се опитваме да променим приложното поле. В изменение 30 се опитваме да подчертаем нещо, което следва да е важно и за двете страни, именно една а, реакция в световен план срещу промените в климата. И мисля, че това е важна амбиция, която колегите следва да подкрепят. След това, по устно изменение не. Устно изменение 1 към изменение 2 и устно изменение 4 към изменение 19 и устно изменение 10 към изменение 20, 35. Това са устни изменения, с които се опитваме да променим формулировки, които първоначално бяхме предложили, за да може те да станат по-приемливи за колегите и да се присъединят евентуално те към нашата кауза. Благодаря, господин Петерле. E, torej, nisem posebej omenjal amandmajev glede kar. Благодаря, господин председател. Не съм изредил конкретно споразуменията, по които има постигнато съгласие. А, разбира се, говорим по въпросите за Фукушима и други въпроси, свързани с ядрената енергия. Ще бъде споменато мирното използване на ядрена енергия и много се надявам, че ще успеем да постигнем съгласие и по това изменение, по което имаме някои спорове е, е, във връзка с новите факти. Господин Франка, иска думата, за да добави нещо. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Петър за работата, която е свършил, както винаги, впрочем докладът наистина е с перспектива към бъдещето. Япония е важен партньор на Европейския съюз. Ето защо си струва да опитаме да се изразим в текста така, че тези връзки да се разширяват. Защото Европейският съюз води и търговски преговори за южното партньорство. Тези преговори продължават с Нова Зеландия, с Австралия, има и преговори с Меркосур. За това е много важно да се погрижим да има добри предпоставки за Европейския съюз и Япония и те да сключат това споразумение. Европейският съюз, когато сключва договора, винаги залага и демократични клаузи, а, така че парламентът е този, който трябва да окаже влияние за спазване на човешките права. Но много правилно беше казано, че трябва да формулираме нещата така, че да не си създаваме пречки. Естествено, че трябва да се придържаме към своите убеждения и ценности, но там, където има воля, има и решение на проблема. За това трябва да кажа, че моята политическа група подкрепя отличната работа на господин Петърле и се надяваме, че докладът ще бъде подкрепен с голямо мнозинство. Благодаря, а сега преминаваме към следващата част от дневния ред. Това е препоръката на съвета към 69-та секция на ОНЕ. Господин Ламсдорф ще бъде заместен от госпожа Нейтс. Поканвам нашата колежка да представи препоръката. Благодаря. Авторът на препоръката, колегата Милан Сторф, е подготвил един текст, резултат от разговори с колеги от другите политически групи за компромиси, Разбирам, че тези предложения за компромиси са разпространени и с удоволствие бих чула това, което колегите имат да кажат във връзка с тези предложения за компромиси. И на следващото място искам да ви обърна внимание на две или три устни изменения, които господин Ламстор ще предложи едно устно изменение в изменение 15 от колегата Шол, Шолц е замяна на female с women, т.е. по-елегантна е тази формулировка. Още едно основно изменение към 22 изменение. Предложението е да се слеят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 на оригиналната трактовка на точка Е. Освен това има предложение за 51 изменение да се гласува в края след точка Q и предложение за изменение на изменение 64 от нашата колежка госпожа Монис. Това е, колеги. Естествено, ако има някакви изменения, аз ще ги взема предвид и текстът ще иначе ще бъде а, гласуван така, както е предложено тук. Компромисите и измененията, които ви предложих. Благодаря. Благодаря, господин Салафранк. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Нейтс, която замести господин Лампсторф. Аз също искам да заместя един колега, господин Бреда. Той е докладчик в сянка от моята политическа група и много благодари за доброто сътрудничество с господин Лампсторф, както и за неговата готовност да се търсят компромиси. Господин Бреда смята, че е на лице широк консенсус в отношенията между политическите групи и преговорите между тях за определяне на приоритетите за Генералната асамблея на ООН. Той смята, че ще се получат много ясни препоръки, в които много ясно ще проличи кое е най-важното за нас. Помоли ме да прочета някои негови бележки по конкретни въпроси. Първо за него е важно да има ефективно последващо проследяване на приетите препоръки, особено по отношение на правовата държава, сигурността и мира. Важно е тези цели да останат като приоритети и да се разгледа възможностите за действие от страна на регионалните организации. Видяхме по време на кризата в Мали каква роля трябва да изиграе превенцията, включително и на местно равнище. Докладчикът в Сянка също така смята, че е необходимо в средносрочен и в дългосрочен план, когато се и обнови, съветът за сигурност да се разгледа възможността Европейският съюз да не само да говори с един глас, а и да получи място в съвета за сигурност. За това искаме да помолим да подкрепите 57-о изменение на Милиан Мон по отношение на политиката за развитие 2015 година. Госпожа Нейц вече го спомена. Нашия докладчик ще внесе, респективно вече е внесъл някои изменения, за да се настоява за единна рамка за 2015 година с ясни критерии при съблюдаване на основните проблеми и стремеж към устойчивост. Финансирането на програмата за развитие след 2015 година тук господин Преда смята, че позицията в буква П латинско на резолюцията би могла да породи впечатлението за колебливост на Европейския съюз да поема финансови ангажименти. Има заключение на съвета от декември 2013 година, където ясно се декларира готовността на Европейския съюз да поема такива ангажименти с което приключвам, господин председател, позицията на господин Бреда. Разбира се, е предоставена на господин Лампсторф. Молбата е да се подкрепи изменение 49, където става въпрос именно за програмата за развитие 2015 година и неното финансиране. Uh, а сега ще е, заместя госпожа Монис. Има няколко изменения, които предлага нашата политическа група, но има и подкрепа от нашата политическа група. Всички е, изменения, свързани с правата на жените, е, изменение 43-44 и, и изменение 44. Тоест, ние смятаме, че правата на жените са нещо, което трябва винаги да бъде защитавано във всички документи на Съюз. Освен това, подкрепяме и споразумението за дефиниции за бежанци по отношение на климата. По отношение на Сирия, ние подкрепяме създаването на независима комисия за разследване на всички престъпления, свързани с човешките права и настояваме всички отговорни за престъпленията да се подведат под отговорност. И така, госпожа Нейца има отново думата за заключение. Well, I, I think the... Благодаря на колегите за направените коментари по отношение на казаното от колегата Преда за изменение 49. Трябва да се обърна към автора на резолюцията, казва ораторката, за да проверя каква е позицията на този автор, но тъй иначе се надявам, че а, утре гласуването ще премине гладко. Да се надяваме, казва председателят. И сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Препоръка до към съвета Комисията Европейската служба за външна дейност относно стратегията на Европейския съюз за Иран. Колегата Мария Мунис обаче не е тук, затова трябва да отложим работата по тази точка от дневния ред. И ще се наложи да гласуваме без дискусии, защото докладчикът не е тук. Госпожо Шаке, вие сте докладчик в сянка господин председател. Кой трябва да се изкаже пръв? Аз или господин Слава Франк? Благодаря. От процедурна гледна точка, няма ли начин да знаем по-рано, когато докладчиците не могат да присъстват тук и се променят дневния ред, защото в крайна сметка една от причините да съм тук днес е да обсъдим точно тази препоръка. Мисля, че темата е важна достатъчно важна. Разбирам, че колегите могат да бъдат заети, но поне е редно от колегиална гледна точка да ни уведомят за това, а не е, кога, да разберем за това, когато дойде време да се обсъди темата. Председателят да ми това е положението, господин Салфранк. Благодаря, господин председател. Госпожа Шаки е съвършенно права. Аз също искам да кажа, господин председател, че не смятам, че процедираме по правилния начин. Не може утре да гласуваме без преди това да сме провели разискване. Не мога да приема такова нещо. Докладчикът в сянка от моята политическа група ме ми възложи да настоявам за дискусия. Тук има депутати от други политически групи, които присъстват и са работили по доклада. За това, господин председател, ще ви помоля все пак да проведем дискусията. Е, жалко, че докладващата я няма. Още по-жалко е, че не е посочила своя, свой заместник – а ако днес пропуснем дискусията, ще трябва да пропуснем и гласуването утре, което би означавало промяна на правилата и също не е приемливо. Господя, госпожа Шаке каза, че специално е положила усилия да може да присъства днес тук. Докладчиците в сянка също. Дневният ред е утвърден. Господин председател, не може така. Моля ви да проведем тази дискусия, ако искате утре да гласуваме, защото иначе много съжалявам, до утре няма да гласуваме, защото не можем да гласуваме доклад, който не е обсъждан, още повече, че е бил в дневния ред. Доколкото знам, е имало заседание на докладчите в Сянка по темата. Знам, че има постигната договореност, така че от политическа гледна точка може да се каже, че сме си свършили работата. Е, разбира се, можем да проведем дебати без докладчика. Вие можете да кажете вие какво мислите по темата, госпожа Шаки може да каже тя какво мисли по темата и след това ще предадем на докладчика казаното от вас. Това е единствения начин да се процедира. Защото иначе няма как да приключим работата по времето на този мандат. А темата е важна. Знаем, че положението е доста деликатно. Така че това е компромис, който ви предлагам. Съгласни ли сте? Господин председател, точно това казвам и аз. все пак работим в демократичен орган, какъвто е нашата комисия. Много е хубаво, че докладчиците в Сянка са се споразумяли, но това далеч не означава, че е, не бива да се проведе дискусия, в която всеки желаеш депутат да обсъжда. Защото ако така я карахме при всеки е, доклад, можехме въобще да не се събираме на заседания на комисиите, да си да оставим докладчиците и докладчиците в сянка да си се споразумяват. Още веднъж казвам, ако искате утре да има гласуване, то днес трябва да има дискусия, за да може всеки депутат да си каже мнението. Нали и вие това предлагате? В такъв случай, нека да започнем да е, обсъждането. А. Yeah. More or less a point of Okay. Коментар без микрофон. Госпожа Крамберг. Вие сте докладчик сянка. Заповядайте. Thank you, Chair, and I'm, I'm glad we have this. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се, че ще проведем дебата. Моята политическа група приветства е, изготвения доклад. Е, той е съвсем навременен. Госпожа Аштън съвсем наскоро посети Иран. Много е важно да не се предприеме нищо, което може да затрудни допълнително преговорите. Трябва да се даде достатъчно възможност господин Рухани да продължи преговорите. Това е най-важното, а не да се налагат ненужно твърди условия на ранен етап на преговорите. Много важно е, че когато говорим за Иран, трябва да се работи в рамките на Европейската стратегия по отношение на Иран и е, в крайна сметка е необходимо Европейския съюз да присъства в Иран. Има множество търговски делегации, има културен обмен и е, други типове обмен, за да може е, да се насърчи по-добро разбирателство и да имаме по-голяма яснота за това какво е отношението на обикновените граждани в Иран към сътрудничеството с Европейския съюз. Затова е важно споразумението да бъде договорено възможно най-бързо и се надявам, че председателят на Комисията по външни работи ще изпрати писмо в този смисъл. Тук не се занимаваме в подробности с правата на човека и с хората, чието е, права на човека са били е, нарушени, но подчертаваме, че е необходимо да започне диалог по правата на човека и Шария Бади, е, лауреат на Новата награда за мир, подчерта, че е много важно да започне такъв диалог. И също така трябва да има делегация на Европейския съюз там. Благодаря, господин Сала Франка. Заповядайте. Simplemente, señor presidente, para decir que efectivamente el ponente en la sombra de mi grupo no... Благодаря, господин председател. Докладчикът Сянка от моята политическа група днес не можа да присъства, тъй като има много важни ангажименти във връзка с предстоящите избори. Това, на което искам да обърна внимание, е, че предложението за изменение на НП са балансирани по отношение на спазването на човешките права и основните свободи. И нашия докладчик в Сянка предлага да се подкрепят повечето предложения за изменение, внесени от членове на нашата политическа група. Докладчикът не е тук, за съжаление, и за това ще спестя време по отношение на представяне на тези предложения. Благодаря. Well, thank you very much. Uh, Mrs. Shaka, please. Благодаря, госпожа Шака. Благодаря. Нека да подчертая, че въпреки, че съм разочара, разочарована, е, че докладчикът не е тук, трябва да гласуваме утре. А така че оценявам вашата роля в гласуването. Сега по отношение на препоръката на съвета, ние също, също бяхме е, вдъхновени от визитата си миналия декември. Може да има облегчавания на отношенията, които е, са отвъд преговорите за атомните отношения. Ние не участваме в тях, но може да се съсредоточим върху правата на жените, правата на изразяване, ролята на съдебната система. Много често подсъдимите и обвинените лица нямат достъп до адвокат. Освен това има екзекуции и прекалено строги наказания. Освен това, е, разгледахме ситуацията в Афганистан, нелегалната търговия с наркотици от Афганистан през Иран в, към Европейския съюз е въпрос, който обсъждахме и може би може да има възможност за сътрудничество в областта на нелегалния трафик на наркотици. Но предварителното условие, че не бива да има обвиняеми, които да са арестувани с европейска помощ и които да са поставени, и които да ги грози смъртна присъда. Това трябва да се избегне. От друга страна имаме споделена отговорност за ситуацията в Афганистан след изтеглянето на западните войски. В Иран има милиони афганистански беженци, които са доста уязвима група. Много други въпроси, като например обмен на студенти и съдебни институции. Мислим, че тези въпроси ще бъдат третирани най-добре чрез откриване на представителство на Европейския съюз на място. Това смятат и дипломатите. Те смятат, че техните общи усилия ще произведат нужните резултати. Това бяха основните въпроси, на които искам, исках да се спра. Мисля, че има възможност за облегчаване, за отваряне на отношенията, възможност която може да се използва и при, ат, при атомните преговори, без да бъдем е, прекалено наивни. Тъй като Иран е труден партньор, но трябва да говорим и за войната в Сирия. Виждаме страданията на милиони хора, жени и деца, много уязвими, а Иран играе именно подпомагаща терористичните групировки роля. Прекратяване на тероризма в региона и разпространението на оръжие за масово унищожение може да бъде предмет на по-нататъчни преговори и разговори с иракчаните. Е, в тази посока вървят и измененията, които сме предложили и се надявам да успеем да създадем един силен текст и визия за отношенията си с Иран, за една силна стратегия към Иран, стратегия, която да е реалистична и прагматична. Да намерим общи въпроси, като например войната в Сирия, трафика на наркотици и правата на човека. Това са нещата, върху които смятам, че трябва да се съсредоточим. Благодаря. Благодаря, казва председателят господин Тано. Uh, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Моята политическа група смята, че не е необходимо да се показва прекалено много мускулите в отношенията с Иран, защото все още трябва да се даде е, шанс на министър-председателя Рухани да покаже своята добра воля. Споразумението от Женева като цяло е, и принципно е добро, стига наистина да може да доведе до действително преустановяване на ядрената програма. Имаме някои резерви по отношение на включването на Иран в, като по-направен партньор в преговорите за Сирия, защото за мен това е прекалено легитимиране на ролята на Иран в тази трагична гражданска война. И също така е важен въпрос за това дали е, би е било подходящо като сигнал незабавно да се е, открие представителство на Европейския съюз в Иран. Може би е по-добре да се работи и с специален представител или с Шарже Дефер. Пълна делегация би означавало, че приемаме Иран въпреки ужасяващото положение с правата на човека. В крайна сметка това е страна, в която все още се екзекутират малолетни е, деца и се екзекутират хора заради тяхната сексуална ориентация. Благодаря, господин Видал Квадрас. Господин председател, смятам, че трябва да бъдем внимателни, когато отправяме препоръки във връзка с стратегията на Европейския съюз по отношение на Иран. Да, има споразумение от ноември 2013 година, което е много хубаво, но някои предложения за изменение все пак а, могат да допринесат, го, те са мои и на други колеги, защото в тях се посочва, че в тази страна продължават да се нарушават от няколко резолюции на ОНЕ. няма нужда да говорим за премахване на санкции, а, вместо това а, да говорим за това как с тази стратегия можем да се споразумеем с Иран. Защото Иран през последния септември освободи вече няколко политически затворници но това не бива да ни заблуждава, защото в страната продължават да се извършват екзекуции и то многобройни, продължават да се прилагат изтезания, включително и спрямо малолетни лица. Броят на екзекуциите е нараснал, откакто така наречения умерен президент Хасан Руани е на власт през последните две седмици, например, на тази, два месеца на тази година са екзекутирани 40 души. Специалният докладчик на ООН е за Иран не бива допускан до Иран. Съвсем наскоро бях в един офис, където ми обърнаха внимание, че ако специалният пратеник на ООН е за човешките права в Иран не бъде допуснат да работи на място, то тогава няма за какво да говорим въобще. В компромисите се казва, че трябва да подкрепяме работата на този специален пратеник, но него не го пускат в страната. По-скоро трябва да кажем, че апелираме към иранския режим да издаде входна виза на специалния пратеник на ООН и да го допусне на територията на страната, за да може да инспектира на място, доколко се спазват човешките права. И последно, предложението да се седне на кръгла маса с Иран на тема кризата в Сирия, все пак пренебрегва факта, че проблемът не може да бъде сам на себе си решение. Напротив, ние трябва да бъдем по-решителни. Трябва да осъдим Иран и активната подкрепа, оказана на режима на Асад от страна на Иран. Разбира се, че трябва да действаме внимателно, но всичко друго би било прекалено слабо казано. А иначе не ни остава друго, освен да изчакаме дали Иран наистина ще вземе мерки за прозрачност. Моята информация изглежда не е вярна. Добре, тук ще се изкажа и аз. Има няколко коментара от колегата Мария, които получих междувременно. Ще ви ги изчета. Три основни неща. Първо, както знаете, нашата политическа група ще гласува против изменение 73, което заличава предложението да има делегация на Европейския съюз в Тихеран. Също така имаше някои разногласия между политическите групи по въпроса и слушах казаното от вас. Ще го съобщя на Мария. Второто изменение 156-то. Условията за междупарламентарните срещи с Иран, включващи срещи с представители на гражданското общество смят, авторът на доклада смята, че тези срещи са важни, но не е редно и е непродуктивно да бъдат условия за междупарламентарните срещи. И накрая, по предложението на НП споменаването на резолюциите на съвета за сигурност на ОНЕ не би било продуктивно. А, мисля, че това не е необходимо и контрапродуктивно. Това казва авторката на доклада и утре при гласуването а, вече ще се вземе решение за това. Благодаря. С това преминаваме към следващия доклад. Доклад на госпожа Ойла. Тя не е тук, на госпожа Нейт. А, господин Уотсън иска думата. А, сър Греъм, заповядайте, ще говорим за Веждат нощи визови ограничения за руските длъжности лица, замесени в случая с Сергей Магницки. Честно казано, скоро ще трябва а, да обясняваме защо отказваме визита, дали заради Крим или заради Магницки. Това е положението. Изглежда. Сър Грем, заповядайте. Благодаря. Господин председател, колегата ми Кристина Ойолан се извинява, че нямаше как да присъства тук но тя установи контакт с докладчиците в Сянка миналата седмица в Страсбург и мисля, че препоръката, която е изготвена, е готова за гласуване. Както изглежда, има подкрепа за тази препоръка, включително и списък с имената. Но на този етап няма подкрепа на, от социалистите и демократите единственият високо уважаван член на тази политическа група в залата сте вие, господин председател, така че се надявам, че ще коментирате по въпроса. Е, господин Бил Браудер от Heritage Capital е тук. Той е един от клиентите на господин Магницки и е, от дълго време насам се бори за възстановяване на справедливостта за господин Магнитски и неговото семейство. Както повечето от вас знаят, този доклад е препоръка, която имах, е свързан с препоръка, която имах за чест да изготвя през 2012 година за рестриктивните мерки. След това през октомври 2012 година препоръчихме а, по, приехме първи препоръки за ограничения за визите за руски длъжностни лица, заместни в случая с Сергей Магницки. Това беше инициатива, която а, бе паралелна на инициатива в Съединените щати за въвеждане на ограничения за пътуване за руски длъжностни лица, за местни случаи с Сергей Магницки и с други нарушения и в други нарушения на правата на човека в Русия. И имахме е, възможност е, вече веднъж да включим е, списъка на тези лица в списък на лицата, за които визите са забранени. За съжаление обаче съветът не включи темата в дневния ред и а, не реагира а, пред парламента. Именно за това колегата Кристина Ойоланд настоя отново да настоим на темата и а, за втори път да се гласува в пленарна зала, този път с а, конкретен списък който да бъде, имена, които да бъдат включени в препоръкът. При компромис с докладчика от ДНП бе договорено в точка 1 под точка Д да бъде включен следния текст, който имате, а именно във връзка с закона за върховенството на закона от, и отчетността от 2012 година предлага да се включат следните е, руски граждани в списъка за забрана на визите. И след това гражданите се изреждат. Има възможност за допълнителни промени и е, добавки към списъка. По-настоящем в този списък са 14 граждани, които бяха включени. 16, извинете, които а, е, бяха включени в списъка за забрана на визите на Съединените щати и още 16 длъжностни лица, които участваха в посмъртните процеси срещу Сергей Магницки и неговото семейство. Разбира се, съвета да не Европейският парламент, взема решение по отношение на визите. Така разпореждат договорите. Също време, но обаче смятаме, че Европейският парламент е длъжен да реагира и да настои поне съветът да отговори на препоръката, направена от парламента. Тази препоръка е символична по своя характер, но също времено е много важна, защото е много важно да се покаже, че престъпниците не могат а, безнаказано а, и както и когато си пожелаят, а, свободно да пътуват в Европа за удоволствие и бизнес. И а, така, настояваме съветът да приеме тези препоръки по-насериозно, включително и върховния представител. И вторият а, коментар е с, а, към гражданите на Руската федерация, в а, който показваме твърдо, че ще ще бъдем по-строги в санкциите налагани срещу някои длъжностни лица в Русия, кои, чието поведение граничи с престъпното. Господин Салфранк. Благодаря. А, това, което говорим тук, се отнася и до представителката на госпожа Ойланд. А от името на НП искам да подчертая, че подкрепяме факта, че тази тема е включена в дневния ред. Европейският съвет трябва да бъде логичен и единен в действията си. сега въпросът е дали да Европейския парламент да назовава конкретни имена или да остави това на съвета на министрите. Господин Поташевич, нашият докладчик в Сянка, говори с докладващата. Ние сме съгласни тези 32 имена да бъдат включени в списъка, който след това да се използва от институциите, които вземат решения. Другите си предложения за изменения сме оттеглили и утре ще подкрепим доклада, така както каза и Греем Уотсън. Thank you. I would also like to say on behalf... Госпожа Лохпилер, от името на Зелените аз трябва да кажа, подкрепяме подкрепът, препоръката. И подкрепяме и санкциите, защото в крайна сметка част от санкциите за Крим са същите всъщност санкции, които имаме в, при случай Магницки. Благодаря. Господин Гран, искате ли отново думата? Благодаря. Естествено, знаем, че съвета днес взе решение за ограничение на издаване на визи за лица, които подкопават или заплащат териториалната цялост или суверенитета на Украина. Сега интересно е да се види, че някои от лицата са същите, които са в списъка Магницки. Дали е дали е така или не, обаче е въпрос на друга дискусия. Благодаря, казва председателят. Ще гласуваме утре. А сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Това е докладът на Кристоф Лизек за споразумението Европейски съюз Грузия. И е, всъщност няма изменения. Мисля, че знаете, че в такъв случай няма нужда от дебат. Утре ще гласуваме по този доклад. Ще започнем в 9 часа и 15 минути утре. Това означава, че в 9 часа всички трябва да сте тук и да се подготвите за гласуване. Това означава. С това закривам заседанието. До утре. Приятна вечер.